meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zwar noch etwas... И така, уважаеми дами и господа, няма много присъстващи и може би това се дължи поради академичния четвърт час закъснение и може би защото е последна седмица преди вакансията. Искам обаче да а, приветствам най-сърдечно председателството на Кипър и по-специално господин Лукас Лук, министър на правосъдието. Преди това обаче искам да кажа няколко неща по дневния ред. Имаме редица изменения, за които трябва да ви информирам. Първо, ще разгледаме споровете по член 10 и ще заличим страница 6 тъй като не може да се занимаем. 8 и 9 ще бъдат разгледани утре, тъй като оратора няма да бъде тук. Доклада на господин Белингуер ще бъде разгледан не след обед, след точка 7. И а, моят дневен ред даже е напълно объркан. Утре ще започнем в 3 часа след обед с госпожа Кони Ланген по въпроса за имунитета и след гласуването утре в точка разни ще проведем обсъждаме по а, въпроса за патента, тъй като това е отново един нарешен въпрос. Имаме редица а, точки, които няма да могат да бъдат разгледани, 26 и 27, по технически причини те няма да могат да бъдат разглеждани. Ко доклада Балтасаре също така ще бъде отложен по технически причини. Така че по точка Втора съобщение на председателя. Моля, утре си носете картите за гласуване. Също така протоколите на заседанието 30-31 май не виждам въображение. Приели сме ги и сега вече ще дам думата на господин Лукас Лука. Добре дошли, господин министр, в нашата комисия. Благодаря, господин председател, за възможността да дойда при вас и да представя основните проблеми, които ще разглеждаме през 6 месеца на нашето председателство след много успешното датско председателство. Това е първото ни председателство на съвета на Европейския съюз и е в до 6 месечи на 2012 година. За нас това е много важно, огромно предизвикателство, тъй като трябва да отчетем, да отчетем глобалната финансова криза и политическата нестабилност в държавите на, в Северна Африка и Близкия изток. Кипърското председателство се стреми към една по-ефективна Европа, за нашите съседи. За да може да постигнем тази цел, а, а именно свобода, справедливост и сигурност, ние би трябвало да приемем своевременно Стокхолмската програма и да гарантираме, че имаме финансовите средства, които ще ни дадат възможност да прилагаме действията, които са необходими за да се постигне тази програма. Така че ние сме готови да поддържаме тесен контакт и диалог с Европейския парламент. Бихме желали да подчертаем, че кипърското председателство разбира, че Европейския парламент има една засилена роля и трябва да си сътрудничим с двете институции. Начина по който си, съсредо... си сътрудничим ще определи успеха на нашето председателство. Сътрудничеството с Комисията по правни въпроси е винаги било отлично и бихме желали да продължим това интензивно сътрудничество между съвета и вас. Сега по въпроса за съдебното сътрудничество по граждански въпроси отново ще а, следваме примера на датското председателство и бихме искали да приключим обсъжданията на регламента Брюксел 1. Този законодателен акт ще бъде основата за пълно сътрудничество по въпросите на гражданското право, защото това ще ни даде възможност за взаимно признаване на съдебни решения по граждански и търговски дела. И бихме желали да направим така, че вече да няма трансгранични пречки имахме неформални контакти в съвета и в Европейския парламент и по време на този период се установи, че има много общи неща. Ние гледаме на проблемите по сроден начин и се надявам, че ще можем да постигнем съгласие още на първо четене. Кипърското председателство ще приоритизира създаването на европейска заповед за сметките, за да може да се ускори възстановяването на задължения а, трансгранично. Регламента, който се предлага за заповедта за запазване на банкови сметки, ще бъде заповед за изпълнение в Европейския съюз. текста ще допълва други традиционни законодателни актове на взаимно признаване, като например Брюксел 1. В момента не знаем дали ще можем да постигнем пълен успех, тъй като има много сложни проблеми. За първи път говорим за такива трансгранични проблеми и сме в съвсем първата фаза на обсъжданията и преговорите. Но като кипърско председателство ще разглеждаме това на равнище работни групи, за да можем да внесем пълно предложение, което ще даде възможност да се постигне изпълнението на съдебни решения. Ние бихме желали да улесним възстановяването на дълговете а, трансгранично, включително и за трети страни, за които би могло да има някакви последици. Председателството ще допринаси също така и за гаранции да може гражданите да имат пълни имуществени права. Имаме а, правни актове за приложимото право при вечни права между съпрузи и между регистрирани партньори. Тези, тези две предложения са отново приоритет за нас. И бихме желали да работим усилено по тези текстове, защото предложението на тези предложения ще улесни много живота на, европейски, на гражданите на Европейския съюз. Така както аз виждам нещата и Европейския парламент е съгласен с мен. И отново тук трябва да кажа, че ние на 9 октомври ще имаме конференция в Никосия, за да се обсъждат тези въпроси. Ще направим усилия също така да приемем регламента за взаимодействие взаимното признаване на правата на защита в граждански дела. Това е много важно законодателство за европейските граждани, защото ще ни даде възможност напълно да защитим жертвите, тъй като ще имаме възможност да се защитят жертвите. Има някои технически проблеми, които са все още нерешени. Например, взаимоотношенията между проекторегламента и достиженията на европейското право, залегнали в Брюксел 2 и начина по който този механизъм на признаване ще действа на практика. Кипърското председателство осъзнава напълно значението на тези правни актове за жертвите. Също така, Европейското законодателство за продажбите е в нашата програма. Ние знаем, че работата по тези текстове започна по време на полското председателство, продължи през датското председателство, то беше обсъдено на съвета по ПВР и основните разпоредби на този регламент ще бъдат обсъдени отново от Европейския съвет. За нас това не е приоритетна тема, но ще насърчаваме обсъждането на всички проблеми по време на нашето председателство. За това сме определили редица дни за обсъждане в работната група в съвета. Това е а, от а, голямо правно значение за всички заинтересовани страни. А, ние като председателство очевидно ще трябва да отделим достатъчно време за всички да могат да определят своята а, позиция и да дадем възможност на всички да изразят позициите си и да ги обсъдят. Обсъждането на приложение едно по-специално ще бъде подробно, много внимателно ще следим какво ще направи Европейския парламент по тази тема, защото се надяваме, че отново ще работим в много тясно сътрудничество с вас. А по многогодишната рамка 2014-2020 година и предвидените мерки – за финансовия пакет ще обсъждаме хоризонтално въпросите в многогодишната финансова рамка. Ако четем неофициалния контекст, оставаме с впечатлението, че парламент е съгласен с съвета по жизненно важни въпроси тъй като ние отдаваме особено значение на обучението на съдиите. След резолюцията от 14 март тази година за обучението на съдиите, председателството реши, че това ще бъде основна задача, защото наистина обучението на съдиите е от изключително важно значение за постигането на европейска а, среда на правосъдието и ние смятаме, че трябва тази практика да се разшири, за да включи и други а, правни професии в съдебната система. Първо трябва да видим какви ще бъдат критериите, каква е допълнителната полза за Европа. Има показатели, които са предефинирани и те ще бъдат ясната основа, която ще ни даде възможност да проследяваме и да оценяваме. На основата на всичко това, кипърското председателство ще приветства работата съвместно с Европейския парламент, за да се приключи на първо четене до края на годината. И накрая, по електронното право и електронното правосъдие, а, ние бихме желали да а, уредим практиката на обслужване на едно гише, образно казано, в правосъдието. Разбираме, че ще има законодателно предложение, което ще се приеме, се очаква да се приеме във втората половина на 2012 година. Ще продължим да работим по електронното право с подобрен достъп до електронното законодателство на европейско и на национално равнище в полза на нашите граждани. И накрая бих желал да подчертая ангажимента на Кипърското председателство за тясно сътрудничество с Европейския парламент, да постигнем общите ни цели за постигане на свобода и сигурност в Европа. Благодаря ви за вниманието и се на ваша разпределение разположение, ако имате някакви въпроси. Председател. Много ви благодаря. Сега бих искала да запитам колегите, имате ли въпроси? Надявам се да съм пропуснал никого в списъка на искащите думата. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowny panie ministrze. <clears throat> Przede wszystkim przepraszam za spóźnienie, ale spowodowane jest... Много благодаря, господин министр. Най-напред бих искал да си извиня за закъснението си. Всъщност самолетът ми закъсня. Бих искал да задам един въпрос, на който може би вече сте отговорили в своето изказване. Става дума за регламента Брюксел 1. Както знаете, работихме в тясно сътрудничество с датското председателство по този регламент Работихме в тясно сътрудничество и с полското председателство, но все още не сме постигнали крайната си цел, а именно споразумение при първо четене. Ето защо бих искал да знам какъв е графика в съвета, тъй като все още се надяваме че ще успеем да приемем доклада си в парламента през октомври. Ще се радвам, ако да кажете нещо за а, графика. Благодаря ви, думата е господин, господин Благодаря ви. Аз също бих искал да благодаря на господин министъра за неговото представяне. И бих искал да кажа няколко думи. Всъщност искам да подчертая колко важни елементи държаше неговото изказване. Надявам се да постигнем целите, които той поста... набеляза. Искам да обърна внимание и на важността на регламента за защита на жертвите, както и въпросът за общото европейско право на продажбите. Там със сигурност напредък ще бъде постигнат по-бавно, защото преговорите се още са в първоначалния си етап Бих искал също така да привлека вниманието на кипърското председателство към факта, че днес на днешното ни заседание ние ще обсъдим един проекто доклад по собствена инициатива на парламента относно административните процедури за административно управление на Европейския съюз. И затова бихме искали да отправим едно послание към парламента, да обърне внимание на работата, която вършим тук в, в тази област. Може да отбележим, че Европейската комисия не е много активна в тази област. И накрая Бех искал да се спра на един въпрос, който винаги поставям. Става въпрос за обучението на съдиите. Знаете, че програмата Правосъдие е със 7 годишен срок. В момента подготвяме тази програма. И в рамките на нея се предвиждат редица мероприятия, Те са, тази програма е засягана в редица резолюции, прияти от Европейския парламент. И затова бих искала да помоля господин министъра, като председател на Европейския, е, председател на съвета, извинете, да обърне особено внимание на този въпрос. Благодаря ви. Благодаря. И аз имам един въпрос, който също е свързан с СИСА или Европейското право на продажбите. Както знаете, има график между четиримата докладчици и четирите ресорни комисии. И целта ни е до края на тази и началото на следващата година да изготвим проекто доклад. Бихме искали към края на кипърското председателство и началото на ирландското председателство не можем да обсъдим с съвета възможностите за първочетене. Не казвам, че това ще се случи незабавно, но трябва поне да започнем някакви преговори. А това би трябвало, а това означава от своя страна, че кипърското председателство трябва да започне, да започне вътрешна работа в съвета. И за това бих искал да ви помоля да ускорите работата в съвета, да организирате възможно най-голям брой срещи на работната група, за да може да се постигне някакво споразумение в рамките на съвета и оттам татък да започнем преговори с парламента и да имаме първоначална идея за възможността за започване на първо четене в началото на ирландското председателство. Господин Берлингер каза, че това наистина е един много сложен процес на преговори, но с отлагане нищо няма да постигнем. Трябва да действаме поетапно и затова отново ви моля да ускорите работата в рамките на съвета. Ако няма други въпроси, ще ви дам думата отново, господин министър. Благодаря господин председателю. По въпроса за регламента Брюксел 1, както вече съм казвал, относно предлаганото предложение на съвета по общи въпроси през юни, взехме политическо решение за основния текст на предложението, като оставихме в страни приложенията и съображенията, т.е. преамбюла, тъй като казахме, че няколко от разпоредбите трябва да бъдат преразгледани на ниво работна група. Също така трябва да разгледаме и приложенията и преамбюла. След този съвет по общи въпроси проведахме заседание на съвета през юни, като пак поставихме този въпрос, но не успяхме да постигнем договореност, което означава, че кипърското председателство ще се опита да приключи преговорите по тях, за да тези висящи въпроси да бъдат приключени. На 6 юли 2012 се проведе заседание на пак на работната група и резултатът от това, тази среща ще преминат скоро през Корепер, така че да бъде прието това решение. Тоест, ние следим отблизо този въпрос и се надяваме, че ще стигнем до успешно приключване в най-близко бъдеще. По отношение на обучението на съдии, по този въпрос, всичко, което мога да кажа е, че, че това е жизнено необходимо нещо, а именно а, това обучение да се предостави не само на съди, но и на прокурори, адвокати и други членове на, тази, на юридическата професия. Тъй като ако това не стане, няма да можем да създадем а, това необходимо а, взаимно доверие и а, среда, на която да почива взаимното признаване. И тук очаквам ролята и на депутатите. Аз знам, че тази точка стои като приоритетна във вашия дневен ред и като част от многогодишната финансова рамка в контекста на програмата Правосъдие, съвета след една резолюция на Европейския парламент относно обучението на съдиите, особено внимателно разгледа този въпрос като го постави в фокуса на нашата програма с цел да се преодолеят и финансовите пречки, които всички държави членки изпитват, когато се опре до въпроса за финансиране на това обучение. По предлаганият регламент за правото на купуване или продаване и купуване – общото европейско право за продажбите и покупките. Когато работната група се събра, тя изрази сериозни резерви, а редица държави и членки казаха също, че имат и възражения, както по съдържанието, така и по начина, по който се развиват нещата. Първо стои въпроса с правната основа – и а, какво комисията е приела като правна основа и какво е записано в договора. Тъй като повечето държави членки смятат, че а, на основание на съществуващите факти, правното основание на член а, 114 не може да бъде, да бъде прието. Втора важна причина за резервите на държавите членки, че тъй като вече има и други правни текстове на европейски ниво, например директиви, които вече регламентират този въпрос, се получава не само дублиране или препокриване, но също така и ще се стигне до не, несъответствие между отделните текстове и невъзможност те да бъдат спазвани, тъй като в корелационната таблица, изготвена от Европейската комисия, ние видяхме, а и Европейската комисия го потвърждава, че има такова дублиране. А, значи, трябва да кажем, че това предложение не е пълноправен законодателен а, акт и няма да се отнася само а, до запълване на, прав... на празноти в правото, тъй като законодателството, което се предлага, е не е достатъчно ясно и някои от съществуващите текстове не са транспонирани още в националните законодателства. Някои от съществуващите текстове са все още на етап предстоящо приемане от Европейския съюз. Тоест имат резерви именно по това. Освен това, те имат резерви за това какъв тип законодателен акт да бъде дали директива или регламент, защото ако това не се отчете, няма да има съответствие с Рим 2 и с други съответни текстове на международни договори. И тъй като тази възможност за степента на закрила по-скоро ще влуши с положението на по-слабата страна по договора, тъй като предвидената закрила е по-малка, отколкото тази, която се предлага по други текстове, които са залегнали било в националното законодателство или в международни договори. И поради това, че ако имаме такъв регламент, той трябва да, той ще има върховенство над останалите текстове, работната група все още не е решила. Съществува и проблема с приложното поле, териториалните аспекти и много други аспекти, които все още се дискутират в работната група на съвета. Така че, очевидно, съвета има нужда от време за техническо оглеждане на предложението, както и анекса, за да може да даде възможност и на всички национални делегации да изразят становището си. съвета смята, че всякакъв правен инструмент по правото на покупки трябва да отговаря на разпоредбите за работата, функционирането на вътрешния пазар. И ние се надяваме Европейския парламент също да се включи конструктивно и ние сме готови да сътрудничим с вас. По въпроса за административното право, това, което господин Берлингуер а, коментира, друг министър отговаря. Това е заместник министъра по европейските въпроси, господин Мавроянис, така че ще имате възможност да му зададете въпроси и той ще ви даде всички отговори, от които се нуждаете. Аз се надявам, че ще посетите и Кипър, тъй като там ние ще обсъждаме този въпрос по-големи подробности. Смятам, отговорих, че отговорих на въпросите, господин председател. Ако съм пропуснал нещо, дайте ми сигнал и съм готов да дада по-нататъчни обяснения. Благодаря много, господин министр и желаем от сърце късмет на кипърското председателство и успех през следните 6 месеца. Аз съм впечатлен от дългият списък от въпроси, които сте, който сте съставили. Виждаме наистина колко са важни всички тези проекти и да се справим с тях. И за съвета наистина е важно да подходи към тези въпроси а, а, с голяма решимост през идните 6 месеца. Знам, че сега ви очакват комисията Либе. Желая ви отново успех. Ще работим в тясно сътрудничество. Приятни и успешни бъдещи седмици и месеци.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 Продължаваме с точка 5 от дневния ред. Представителят на Европейската комисия все още не е сред нас. Затова предлагам да преминем към точка 6 от дневния ред и давам думата на госпожа Гало. Je sais plus où est le micro. Ah, ça y est, ça y est, c'est fait. Ok. Merci, madame. Благодаря ви, госпожо председател. Отворите, наречените отворени данни са информация от общ характер, която може да се използва по свободен начин или безплатно, или с а, много ниска цена. Става въпрос за информации в обществения сектор и те представляват суровина за други продукти с циф... на цифров носител и представляват възможност за економически растеж, които все още не са използвани в редица държави членки. Директива 2003, 2003 98 определя минимални условия за повторна употреба на този вид информация. През 2008 година Европейския съюз прие обща стратегия по отношение на отворената информация. Целта е да се подкрепи економиката на Европейския съюз с 40 милиарда евро годишно. И така, какви са основните изменения на директивата от 2003 година, предложени днес от Европейската комисия. На първо място предложението на комисията въвежда задължи... изрично задължение за държавите членки да направят достъпни за повторна употреба всички информации, които са обществено достъпни. Тази информация трябва да се предостави на искащите в машинно четим вид относно таксите, които се налагат от различните обществени органи. Общият размер на тези такси не, трябва, не бива да надхвърля маргиналните разходи за възпроизвеждане и разпространяване на информацията. И накрая Европейската комисия разширява приложеното поле на директивата, включвайки и културните институции по отношение на всички данни, които попадат в рамките на информацията в обществения сектор. Целта на моя доклад е да предложа изменения, които ще подпомогнат предприемачите, малките и средни предприятия и обществените органи да създадат нови услуги и в частност да разработят нови а, а, цифрови приложения. Всъщност целта ни е е да увеличим конкурентоспособността на нашите економики и да създадем нови работни места, без, разбира се, да пренебрегваме по-доброто и ефикасно функциониране на държавните администрации. Ето защо не може да се налага задължение за цифровизация на всички документи. Повторната употреба на на информацията в обществения сектор трябва да се разшири максимално. Освен това, всички тези документи трябва да бъдат достъпни в формат, който позволява лесна обработка на информацията, без обаче да се определя конкретната технология, която ще се използва за тази цел. Трябва също така да се улесни достъпът до тъй наречените отворени лицензии, а именно лицензиите, които позволяват повторната употреба и повторното разпространение на този вид информация. И това е много важно, тъй като ако обществените органи не могат прекалено строги правила, пазарът на повторното потреба на този вид информация няма как да се развива. На второ място се постига въпроса за таксата за повторната потреба на този вид информалните обществените органи, извинете, разбира се, трябва да имат възможност да възстановят своите разходи, свързани с преработката и разпространението на този вид обществена информация. Едновременно с това, таксите трябва да се определят по ясен начин, при пълна прозрачност и възоснова на обективни критерии. Таксите също така трябва да бъдат ограничени до страничните разходи, защото пак казвам, целта ни тук е да създадем един нов пазар. Продължението на комисията предвижда също така и създаването на независим орган, който да има специфични правомощия и който да се занимава с жалбите по отношение на повторната употреба на информацията в обществения сектор. Аз лично имам а, известни съмнения дали наистина е нужно създаването на подобна а, нова независима институция. Струва ми се, че в всяка държава членка тази, тези правомощия могат да се прехвърлят към вече съществуващ орган, като се разбира се, ще бъде а, извършване на економии. И накрая за мен е много важно да уточним, че повторната употреба на обществената информация трябва да се извършва съгласно законодателството по отношение на закрилата на лични данни. В действителност някои обществени някои видове обществена информация могат да съдържат а, данни, засягащи личния живот на гражданите, като например социални осигуровки, пенсионни осигуровки и т.н. нататък. Господин председател, не знам дали либерализацията на обществената информация може да доведе до всички облаги, предвидени от комисията по отношение на економически растеж и създаването на работни места. Но в контекста на кризата когато държавите не могат сами да си позволят да финансират мерките за възстановяване на економиката, всяка възможност за засилване на вътрешния пазар може да помогне на европейските граждани. Благодаря ви за вниманието. Ще представя проект от доклада си, проект становището си през месец юли и ще може да го обсъдим през месец септември. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, госпожа Гало. В момента нямам заявки за думата. Господин Шметнер има думата от комисията. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук във вашата комисия и чух първото встъпление, е направено от докладчицата за предложението за изменение и допълнение на директивата относно повторно потреба на информацията в обществения сектор. Трябва да кажа, че направените от нея коментари са напълно уместни. Има една-две сфери, в които предложението на комисията би могло да бъде подобрено, за да може формулировката да отразява идеите и също така и да се избегне някакво недоразумение. Например, докладчика спомена че държавните органи не би трябвало да бъдат задължени да цифровизират документи, които не са представени в цифров вид. Да, разбира се, това не е било намерението на комисията и това трябва да се поясни. Сега по въпрос за независимия орган, ние продължаваме да мислим, че той има полезна функция. Не е необходимо обаче да се създава изцяло нов орган. Държавите членки съвсем спокойно биха могли да дадат тази функция а, за да може правилата, свързани с прилагането на директивата, да бъдат дадени на съществуващ орган и ние също така, както и докладчицата, сме ангажирани с това да не се оповестяват лични данни и да се спазва защитата на личните данни, особено при повторна употреба. Председателя, благодаря. Господи Масе, а, искам да кажа нещо по не става дума толкова е, за въпрос по същество, а по-скоро процедурен въпрос. Искам да помоля докладчик е, да кажа, че доклада и ще бъде на наше разположение до края на този месец. Когато бъде представен, а, би, а, е, било да го, а, е, би било добре да го имаме на разположение, дори само на френски. Веднага, щом бъде готов доклада, естествено, той ще ви бъде раздаден. Имаме ли представител на комисията сега по точка 5 за резултатите от дипломатическата конференция? в Пекин. Имате думата, госпожо Прат. Благодаря, господин председател. Извинявайте, ако комисията е била очаквана по-рано, нас ни уведомиха, че трябва да сме тук в 4 часа и ние се класирахме за 4 часа. Бих желала сега да уведомя комисията за заключенията на конференцията в Пекин, която приключи на 26 юни, т.е. по-предната седмица. Едно нов, един нов международен договор беше създаден за защита на актьорите, е, аудиовизуалните изпълнения. Тук става дума за един договор за защита на а, дейс, онези, които са е, аудиовизуални изпълнители. Това могат да бъдат музиканти, а, Например, други аудиовизуални произведения, като например филми, телевизионни серии, документални филми. Защо беше организирано това, тази проява сега? Според мен е уникален случай е, дипломатическа конференция, която продължава 12 години. Тя, бе, тя започна а, тази дипломатическа конференция през декември 2000 година, но тогава, макар че се постигна споразумение по всички членове на договора, които даваха права на актьорите, имаше е, несъгласие по един член, а именно по прехвърлянето на правата от изпълнителя към продуцента. И за унеси от вас, които са запознати с аудиовизуалния сектор, това е един много Странлив проблем, много деликатен проблем в редица държави. В 2000-та година имаше много голям сблъсък между щатите и държавите членки на Европейския съюз, защото щатите искаха да наложат тяхната система при която всички права автоматично се прехвърлят на продуцента на филма, а Европейския съюз искаше да запаси един много по- гъвкав подход, тъй като има различни подходи в различните държави членки. Например, в подхода в държави като Франция, Австрия или Италия са различни от подхода възприят в Испания, Белгия или Обединеното кралство. Това беше подхода който даде въз... който а, всъщност прекрати конференцията. Въпрос остана открит. Едно десетилетие не беше повдигнат отново и едва в края на миналата година стана възможно да се постигне съгласие, че няма съгласие по въпрос повдигнат от 2000-та година и сега члена за а, прехвърлянето на правата дава пълна, сега той е член 12, дава пълни права на договарящите се страни. Тоест, щатите ще запасят системата си, но няма да я налагат на договарящите се страни, а вътре в Европейския съюз различните държави членки ще могат да използват различни системи. Това се отрази в договори и за да може в рамките на тази дипломатическа конференция в Пекин се даде възможност да се приключи работата по договора. Идеята беше да се гарантира актуализирана степен на закрила на правата на актьорите. Това беше вече направено за авторите, за музикантите, за изпълнителите на музика в договорите, прияти в 96-та година още. Но актьорите бяха забравени и тяхната закрила не беше актуализирана. Какво означава това? Изпълнителите в аудиовизуалния сектор в Европа са защитени до много голяма степен вече и това, което е залегнало в договора, вече фигурира още в, в документа от 1992 година. Така че е, основната полза за европейските актьори ще е, е, е, че те са защитени във всички държави, а ние сме а, ние подкрепяме аудиовизуални произведения, включително телевизионни програми. Там има един доста жизнеспособен пазар. И ако тези изпълнители участват в подобни дейности, те ще получат защита. И така това е съвсем накратко обяснението на основните резултати, основните ползи от договора. Кога ще влезе в сила договора? Необходимо е 30 договарящи се страни да го ратифицират, което отнема известно време, но това, което предлага на комисия, сега комисията е да се започне подписването с едно формално, официално признаване на договора и след това да се започне а, про, официална процедура по ратифицирането на договора. А, тази работа ще започне след лятната почивка, но аз исках да обсъдим с вас и с държавите членки факта, че не бихме не виждаме възможност да се промени законодателството или да се добавя нещо. Има някои въпроси, които не са включени в европейското право, но ние не смятаме, че е необходима хармонизация. Това също е един договор, който трябваше да се появи още преди 10, ден, 10 години, но той се появява сега и ние приветстваме това защото той ще допринесе ползи на изпълнителите. Естествено, комисията ще ви държи в течение и ще ви предоставяме а, информации по всякакви подробности, които ви интересуват. Председателя, благодаря. Има ли въпроси от колегите, господин Масен? Благодаря, господин председателю. Очевидно аз с ентусиазъм подкрепям инициативата, която е направена с това споразумение и обясненията, които а, получихме. Много важно е да а, а, наблегнем на закрилата на актьорите и също и на напредъка, който е отбелязан като резултат от работата. Вече от доста време, когато Дарио Фо спечели Нобеловата награда, беше немислимо да си представим, че някой литератур, човек в, на литературното поприще ще като се вземат предвид желанията, исканията на а, авторите. Но сега ситуацията е променена и а, интелектуалните права трябва да бъдат спазвани. Ние си даваме сметка колко а, противоречие съществува там, дори в Европейския парламент, защитата на автори, на актьори, при различни обстоятелства, такива каквито вие споменахте. След а, приключване на лятната вакансия, като гледам какъв е графика за приемане на това решение, аз бих искал да по питам точно какъв ще бъде този график. Не толкова кога ще започне, кога ще приключи процеса, кога ще бъде прието, защото мисля, че прекалено много забавения имахме по този въпрос. Благодаря, госпожа Регна. Благодаря много и за презентацията. Имам следния въпрос. Миналата седмица в пленарна зала отхвърлихме акта. Аз сега се интересувам какво става с това споразумение, каква е съдбата му. По отношение на процедурата за сглобяване на това споразумение, какъв е, каква е разликата между тукашната процедура и тази по акта? Това ми е първия въпрос. Вторият ми въпрос е, по отношение на правата и възнагражденията, за които говорихте, може ли да ни а, дадете някои подробности, тъй като а, след това ние ще трябва да разгледаме и ние този въпрос? Доста провокативен въпрос от моя страна. Чуват се гласове, че и други, че свободата в интернета също ще бъде подкопано от това споразумение. Имате думата. Благодаря, господин председателю, за всички въпрос, включително и на вашия провокативен. Ще ги отговаря по реда на задаването по отношение на календара. Обичайно, както вече казах, за да може един договор да влезе в сила, има нужда, трябва да Имаме 30 ратификации. А по отношение на Европейския съюз 27 държави членки, 28 от едната година и от комисията трябва да го ратифицира, тъй като става дума за област, в която имаме компетенция упражнявана от Европейския съюз и хармонизиране. Така че държавите членки и отделно Европейския съюз трябва да го ратифицират. Така както и в миналото сме правили, макар че не се изисква, да, е да изчакаме докато приключат всички ратификации, след това а, да а, приключим. Но преди да отидем в Женева и да депозираме наведнъж всички ратификации и за това ще изчакаме държавите членки да видим тяхното разбиране как ще се случи всичко това и каква ще бъде. И тогава вече можем да ви кажа дали това ще отнеме година или по-малко или повече. Тоест ратифициране от 27 държави членки плюс от Европейския съюз. Това е, е очевидно процес, който изисква време. А, сега, разликата между тези преговори и преговорите по акта, вашия въпрос. Мисля, че с тези преговори а, получаваме много положителни резултати и се връщаме към един открит мулти, една многостранност. Агенцията на ОНЕХ за авторските права хорманизира всички тези въпроси и по тя се а, а, тя изпълнява всички договори, конвенцията на, Ром, на Рим и други конвенции. И там а, имаме участие на 150 държави. Техни представители присъстваха в а, а, Пекин и разбира се в 2000 и в Женева. А, имаме представители на между правителствени и на неправителствени организации, които са кредитирани в ИПО. Така че всички тези въпроси се разглеждат в пълна прозрачност на базата на мандата, възложен на комисията още тогава. Значи процесът е доста различен от процеса по акта. Що се отнася до втория въпрос, правата за възнаграждение, наистина това е един въпрос, който ще се обсъжда и както казах, изпълнителите вече са защитени на доста високо ниво в държавите членки по, в, по силата на достиженията на европейското право. И също така тези дискусии ще ни а, дадат възможност да разберем дали имаме нужда от ексклюзивни права, и да признаем и правото на възнаграждение, освен тези ексклюзивни права. Тоест това е една възможност за всички актьори, танцори, всички участващи в един филм или в друго аудиовизуално произведение да, да се радват на права, които имат признание по отношение на това вашия, на вашия въпрос дали ще се създаде проблем за свободата на изказа и е достъпа до интернет. Няма да се очудите да чуете, че в нашата оценка ще кажем не, никакво въздействие. Единствената цел с този договор е да признаем едно основно право, а именно правото на онези, които работят като изпълнители – и като хора, които предоставят таланта си за създаването на филми, аудиовизуални филми, които ние гледаме, да бъдат възнаградени. И нека не забравяме, че не говорим а, само за някоя а, европейска или американска звезда от голям калибър, за всички тези хиляди милиони, изпълнители, без които ние няма да можем да се радваме на филми, на аудиовизуални произведения, които са толкова важни, на които така се наслаждаваме. Още едно нещо, за да имате обща представа за страните, които са особено заинтересовани от договора. Вие очевидно ще знаете, че това са САЩ и страните членки на Европейския съюз. А това ви показва, че има интерес към аудиовизуалните средства в много страни, включително Бразилия, Индия, един голям производител на аудиовизуални произведения или Сенегал и други африкански държави. Тоест имаме и развити, развиващи се страни. В миналото имахме Берската конвенция, Женевските а, договори, а сега ще имаме един ангажимент към въпроса за закрилата на интересите на актьорите, което ще е от полза за всички държави, независимо от това на какво ниво на развитие се намират. Благодаря много за въпросите. Благодаря ви. Благодаря за този изчерпателен отговор на всички поставени въпроси. Наистина смятам, че това е един много интересен проект. А сега преминаваме към точка 34 от дневния ред. Проект доклада на Берлин Гуер относно административното право и давам думата на господин Берлин Берлингуер. Благодаря ви, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, вече сме обсъждали този въпрос в нашата комисия и също така на 29 ноември приехме работен документ, който стана основата за изготвяне на този доклад по собствена инициатива. Става въпрос за един нов въпрос, нов за нашата комисия и нов за Европа като цяло. И именно на този новаторски характер на предложението бих искал да се съсредоточа днес. Трябва да се ангажираме по пътя на добрата администрация и според мен това е много важна стъпка напред, защото административното право по принцип е в компетенциите на държавите членки. Европейския съюз не е държава, но едновременно с това той трябва да управлява собствената си административна дейност, която все повече се разраства. Ето защо Съюзът а, трябва да си постави въпроса за административно право и за отношенията, между, които съществуват между отделните органи на дадена държава и самата държава или гражданите и съответните държавни органи. Пак казвам, не не се опитвам да, не се опитваме да превърнем Европейския съюз в държава, но се радвам, че в последно време се полагат усилия за подобряване на структурата за административна дейност в Европейския съюз и изясняване на рамката за отношение между гражданите и европейските институции и агенции. Тук не става въпроса само за засилване на легитимността на Европейския съюз. Трябва да се, да се отговори на очакванията и да се гарантират правата на европейските граждани. Правата трябва да бъдат по-ясни и да се гарантира по-добра правна сигурност при определянето на отношенията между гражданите и администрацията. И така, Днес правим едно политическо предложение. като се основаваме на възможностите за поемане на, на приемане доклади по собствена инициатива и основавайки се на правомощията на комисията за законодателна инициатива, смятаме, че комисията трябва да поеме своята отговорност и да направи предложение за регламент относно административните процедури. Припомням ви тези факти не от, не от по чисто академични причини, а защото на едно от предишните ни заседания един от заместник-председателите на комисията, Шефчович, който се занимава с въпроса за администрацията, беше помолен да изкаже своето становище по този доклад по собствена инициатива. И аз изслушах доводите на този комесар. Според него има предварителна оценка на комисията относно нашата работа и относно първоначалната работа по изготвяне на този доклад по собствена инициатива. Той говореше за някакви много абстрактни неща и създаде впечатлението, че ние предлагаме абстрактни решения, а, за разлика от комисията, която се занимава с, с чисто прагматични предложения. Държа обаче да кажа за протокола, че Европейската комисия може би действа по-конкретно от нас в парламента, ние, които сме повече оратори, се занимаваме главно с административни с абстрактни предложения. Ами добре, тогава комисията, Европейската комисия трябва да си свърши своята конкретна работа и да направи конкретно предложение за по-добра администрация. Пак казвам, тук се говори за административната процедура на равнището на Съюза, а не на отделните държави членки. Трябва да направим ясно това разграничение. Тук става въпрос за Европейски съюз и за областите, на... където Европейски съюз има компетентност. Трябва да се съсредоточим върху едно ядро от основни принципи и трябва да работим по изготвянето на минимални правила в случая, когато няма специализирано право. Ето защо не бива да навлизаме в излишни подробности при изготвянето на правилата. Всъщност искаме да имаме отправни точки, в които да изградим основните принципи за добра администрация с е, минимален брой процедурни правила, които определят основните принципи на отговорност и отчетност и прозрачност в работата на институциите и в отношенията им с е, гражданите на Европейския съюз. Днес разполагаме и с член 41 от Харата за основните права, който е част от договора на Европейския съюз, и по този начин се превръща в основна част от европейското право. Член 41 полага основното право на добра администрация. Ето защо смятам, че разполагаме с много добро правно основание в лицето на този член 41. Ние използваме този а, ни се основаваме в изготвянето на нашето предложение на кодекс за добра практика в съвета и в комисията, както и в съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Това са основните елементи в продължението, което ви представям днес. Няма да навлизам в подробности по отношение на препоръките, целите и приложното поле на регламента, който ние предлагаме. Няма да навлизам също така и в подробности относно е, основните правила и конкретните правила за прилагане на тези изисквания. Целта е да има основни правила за добра администрация, които да управляват процес на взимане на решение на всяка една от институциите. Трябва да се предвиди също така и възможност за преразглеждане на административните решения и изискване с тяхното повестяване. Благодаря ви. Благодаря, господин Белингуер. Няма заявки за изказване. Темата е много сложна. Благодаря за извършената от вас работа. Трябва да определим крайен срок за измененията. Предлага се 19 септември. Възразява ли някой? Добре, решихме 19 септември. А сега ще преминем към заседанието при закрити врата. Две минути почивка за онези, които нямат право да бъдат в залата, да напуснат тихичко залата. Благодаря.